Дами и господа, за тези от вас, които са вече тук, ви благодаря, че сте тук. Малко изоставаме с разписанието си, но сме готови да започнем първото заседание. Много се радвам, че господин Йонсън е тук, генералния, и за следобедното заседание. Това е генералния секретар на Междуна... парламентарния съюз. Нашата тема след обед е парламентите в Европа в международни организации и международни форуми. От е, задната скамейка до първия ред. Искам да започна с е, е, поздравления за госпожа Бакоянис, която е от гръцкия парламент, бивш министр на външните работи, е член на Парламентарната асамблея на съвета на Европа. Отдясно е, на мен стои господин Витал Морейра, член на комисията, председател на комисията за международна търговия в Европейския парламент. Господин Мачей Поповски, заместник генерален секретар на службата за външна дейност и господин е, е, Волтерс, който е професор по международно право и международни организации, председател на катедра Жан Моне. Добре дошли! И сега ще започнем с изказването на госпожа Дора Бакояни, да ни представи темата на кратко. Благодаря, господин председател, дами и господа, уважаеми колеги. Благодаря ви много за поканата и за възможността да се изправя тук пред тази толкова уважаема аудитория. Много съм впечатлена от присъствието, макар че и сме непосредствено след обяда. Много интересен беше и обяда. Господин Брок говори много интересно. Аз също съм се подготвила, за да се опитам да отговоря на някои от въпросите, които бяха поставени тук. Ние всички в момента преминаваме през една много голяма европейска криза. И като че ли вече започваме да я приемаме като подразбираща се. И започваме да се питаме какво могат парламентаристите да направят в отговор на основните проблеми, които задават хората. И според мен един от основните въпроси, на които ни се струва, че нямаме точно отговора, е как се приема процеса на вземане на решения на европейско ниво? Хората чувстват, че той е твърде отдалечен от тях. Да вземем примера с Гърция. Гърция, както знаете, преминава през много трудна криза. Пета година сме в е, рецесия, 60% е безработицата сред младежите. 25% е, спадна БВП. 35% от доходите на населението изчезнаха. Тоест, гръцкият народ се намира в изключително тежко положение. Гърците получиха солидарност от Европейския съюз. Е, Европейския съюз ни помогна и ни подкрепи. Но в края на кращата си остана тази, този разрив, тази пропаст между това как гърците виждаха нещата и как е, останалите национални парламенти в Европа виждаха нещата. Като не говоря само за това, какво говореха медиите. Ние се оказахме черната овца, мързеливците, които лежат на плажа, друг плаща сметката и така нататък. Но, а говоря за сериозни неща. По много се, от тези сериозни въпроси имаше много различни гледища между това как гърците схващаха нещата и как останалите ги виждаха. И какво може да се направи, за да постигнем по-добро разбиране на проблемите на другите, на един на друг? Какво можем да направим така, че хората в нашите различни общества да разбират, да имат достатъчно осведоменост за различните проблеми в различните страни? Мисля, че тук се вижда и се появява нуждата от, евро... от националните парламенти, повече от друг път. Знам, че Европейския парламент има своите съответни задачи, е, знам, че евродепутатите са избрани директно, че те се занимават с е, сложните въпроси от своите национални държави. Но националните парламенти остават с чувството, че са напълно пренебрегнати в процеса на вземане на решение. И искам да ви кажа, че нашият национален парламент през последните три години остана с чувството, че той е просто една машина за гласуване. Тоест, от нас се искаше да гласуваме за законодателство, което ни беше наложено. Наложено от тези, които ни даваха пари. Ни, не ни питаха, никой не се интересуваше от нашето мнение реално. И това беше един от основните проблеми. Защото съм абсолютно убедена, че ако националният парламент на Гърция а, можеше да участва, много от грешките, които бяха направени по време на реформите и решенията на тройката, ще да бъдат избягнати. И за да приключа с тази теза, считам, че националните парламенти трябва да излязат на предната скамейка. Как? Най-вече като се ангажират много повече в процеса на вземане на решение. В момента те не са ангажирани. Националните парламенти са тези, които имат е, демократична легитимност. Това е първо. Второ, трябва да разбираме в много по-голяма степен а, е, общественото мнение на отделните държави. И затова трябва да има и по-голямо сътрудничество между националните парламенти така че да се осъществява подобно взаимодействие и да се впишат националните парламенти в европейския политически механизъм и то да се впишат много по-успешно, отколкото се прави това в момента. Знам, че има много идеи, много хора, които са по-големи специалисти от мен, са се произнасяли по този въпрос. Но ясно съм с идеите за нови парламентарни съюзи, които се издигат. Но за мен това, което е необходимо да се създаде е действително тясно сътрудничество между националния парламент – и ежедневната работа на Европейския парламент. Това може да бъде направено посредством една идея за Комитет за националните законодатели. Госпожа Залевска и други колеги са издигнали тази идея този комитет да се състои от депутати от националните парламенти и този орган да има ролята на Държавен съвет на Европейския съюз. Във всички случаи, е, колеги, предстоят ни много трудни избори и не само в Гърция, но и във всички останали страни е, се надига евроскептицизъм, Гражданите нямат доверие на европейските институции, други, които приемат Европейския съюз за даденост, всичко това, което сме постигнали през последните 50 години се приема за дадено. И според мен тези избори следва да бъдат предходени от много, много силно послание от наша страна. И не можем да пренебрегваме ей така въпросите на гражданите. Ние трябва да разберем какво те искат, от какво имат нужда и трябва да намерим начин да ги ангажираме много повече в процеса на вземане на решения на европейско ниво. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Сега давам думата на господин Витал Моне, Морейра от Комисията по международна търговия. <coughs> Добър ден на всички и добре дошли на следобедното ни заседание. Като председател на Комисията по външна търговия в Европейския парламент, аз ще наблегна на ролята на парламентите, както на европейския, така и на националните парламенти в глобализацията на търговията. Търговията е един от стълбовете на глобализацията. Това е известно на всички. Имаме повече търговски споразумения, отколкото каквито и да било други споразумения. СТО е най-съвършеният орган на глобализирано управление. Бих е, искал в началото да кажа нещо, което може да ви изненада. Господин Джонсън каза неща, които аз приветствам, а именно, че участието на парламентите в глобализацията започва а, от вкъщи. Те трябва да участват в вземането на решения, а не само да а, одобряват това, което е договорено от правителствата им. Това трябва да се промени. Нашата роля, ако искаме да имаме думата в глобализацията, изисква промяна в подхода и а, разширяване на участието на националните парламенти в международните отношения. Международните отношения не са само външни отношения, търговски отношения, те се отнасят до климата, до екологията, до транспорта. И така всяка една област на национално управление има и парламентарно измерение. Националните парламенти, ако искат да имат влияние на национално ниво при определенето на политиката, трябва да участват заедно с изпълнителната власт в международни организации и международни преговори. Това, което правим тук в Европейския парламент, за участие предварително в външното измерение на търговските отношения на Съюза. Възможно е да бъде Когато се започват преговори от комисията, ние изготвяме доклад от парламента, подготвяме проекто мандат за преговори и два доклада вече са приети от този парламент. Когато започнат преговорите, например по отношение на трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции, ние се ангажираме с Европейската комисия, изискваме от комисията да проведе две срещи преди започването на кръга от преговори и един след приключването им, за да знаем какво ще казва комисията по време на преговорите и след приключването на кръга от преговори да знаем какъв е резултата. Междувременно провеждаме много работни семинари, изслушвания, разговори с комисии, комисария, така че няма никой етап, на който да не участва Европейския парламент като контролен орган. Тази сутрин господин Джонсън ни каза, че ако искаме да имаме влияние в глобализацията, трябва да започнем от собствените ни страни, да определим какви ще бъдат за отношенията ни с изпълнителната власт – Националните парламенти могат да направят това и в други области. Знаете, че в търговията а, има изключителни правомощия Съюза и за това не се решава на национално а, равнище на правителства или национални парламенти. Ако искаме да участваме в глобализацията, трябва да се ангажираме с участие в междупарламентарни органи, не само в които участват национални парламентаристи а и депутати от Европейския парламент, а да участваме в различни форуми на международно равнище. Трябва да откроим три вида парламентарни органи. Интерпарламентарни съюзи, свързани с междупарламентарното сътрудничество, такъв е случая с Интерпламентарния съюз, който е най-старият интерпламентарен съюз или сдружение, но има и регионални е, съюзи е, и асоциации, които се базират на езици. Например, има франкофонска между е, парламентарна асоциация, има и други, които са базирани на религия. Има и трети, които са създадени по международни договори, за да следят за изпълнението на договорите. Има много споразумения, сключени от Европейския съюз, които изискват създаването на междупарламентарни органи с участието на представители на парламентите, на страните по споразумението. В търговската област искам да спомена между парламентарната комисия Кариформ, която участва страните от Карибския басейн, това е част от страните от АКТБ. С тях имаме търговско споразумение. Едно от новото стите в споразумението е, че този парламентарен комитет, който участват представители на Европейския парламент и на парламентите от карибските държави, участват в това, които са страни по международното търговско споразумение. Те трябва да следят за последващите действия след а, приемането на споразумението. Има и други, парламента... а, има и други споразумения, които обаче не изискват създаването на специални парламентарни а, форуми. Така че има промяна в курса на комисията, що се отнася до създаването на отделни междупарламентарни органи, които да следят за изпълнението на споразуменията. Има и други органи, които са части от международни организации, т.е. те са част от системата на международните организации. Най-известен случай един от най-старите и най-влиятелните организации е Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Националните ни парламенти участват в нея и Европейския парламент има статут на наблюдател. В областта на търговията е един пример и бих искам да се спе по-подробно на този въпрос. Става дума за между парламентарната конференция на СТО. Когато беше създадена СТО, не беше предвидено създаването на парламентарна асамблея към СТО. Въпреки това, обаче, СТО а, има силни правомощия за вземането на решения И въпреки тази влиятелна роля на СТО като организация, която има отношение не само към търговските споразумения, но и при определението на правила, но там липсваше на парламентарно измерение. За това Европейския парламент и Интерпарламентарния съюз започнаха въвеждането на неофициално парламентарно измерение на СТО. Господин Джонсън спомена това тази сутрин. Това беше много успешно начинание, тъй като това не само обедини усилията на Европейския парламент и на Интерпарламентарния съюз, всяка година се провеждаше конференция. Имаше също и съвместна а, комисия, която провеждаше заседание два пъти годишно. Аз съм съпредседател от името на Европейския парламент, а другото съпредседателско място се заема от представител на Интерпарламентарния съюз. Ние определяме какъв да е дневния ред. Те се провеждат или в Женева, или в Брюксел. Миналата седмица тук в Брюксел се послед... проведе последното ни заседание. Ние представяме, също каним представители на СТО, генералния секретар, както и председателя на парламентарната парламентарния комитет към СТО. Това беше много положително. Първоначално имаше доста съпротива от развиващите се страни и от САЩ да има такова парламентарно измерение на СТО, тъй като не е предвидено в договорите. И а, правителствата са тези, които трябва да вземат сами решения по търговските въпроси. Така че постижението е много важно. Повече от 10 години допринесе за създаването на една предвидима консултативна конференция към СТО, но също накара СТО да ни приеме като фактор. Сега ние провеждаме заседанията си в сградата на СТО в Женева, което беше немислимо преди 10 години. И ние сме много признателни на Паскал Лами, който оглавява СТО, както и на сегашният председател от Бразилия. И така ние преодоляхме липсата на парламентарно измерение в СТО. И това послужи като модел за създаването на парламентарни измерения към други организации от глобален характер, като ООН, МОД, МВФ. В заключение, първо, искам да подчертая, че ако искаме да сме сериозни да имаме влияние върху глобализацията, трябва да започнем от собствените ни страни. Ние трябва да променим изцяло начина, по който националните парламенти разглеждат международните отношения с изпълнителната власт. Ние трябва да участваме в международните преговори, трябва да изискваме представители на изпълнителната власт да се консултират с нас преди започването на международни преговори. Така правим ние тук по отношение на международната търговия. И това, което правим, може да послужи за модел. На следващо място ангажирането на глобално равнище изисква да използваме възможностите на този парламент, на неговото влияние. Няма парламентарни органи в е, доста световни организации, например е, ООН, МОД и това не бива да ни стъписва. Е, ние не трябва да се отказваме от опитите да създадем парламентарно измерение в тези международни организации, които са част от глобалното управление. Благодаря. Much, Благодаря, господин председателю. Ще започна с няколко думи за парламентарното измерение на външната политика, преди да засегна специфичният въпрос за институциите, тема на тази, този кръг от обсъждане. Както знаете, в Европа работим и на национално равнище, и на европейско равнище в парламента, така че има какво да се... има поле за действие. А, ние като изпълнител на орган в Европейска служба за външна дейност напълно зачитаме правото на контрол над парламента над нашата дейност. Едновременно с това ние сме убедени, че има и много големи възможности за съвместна работа. Най- Добре, пример е нещо, което аз бих нарекал парламентарна дипломация, която може да се осъществява и на национално, и на наднационално равнище. Парламента защитава ценностите, които изредихме, като например правата на човека в чужбина. И при всички положения парламентите имат повече свобода и по-голямо поле за действие в сравнение с националните правителства, които са доста по-ограничени. И съответно парламентите могат да допълват дейностите на националните дипломатически служби или на европейско равнище от Върховния представител на Съюз за външната политика или Европейската служба за външна дейност ако погледнем Европейския съюз, ни става ясно, че има много богат опит в областта на външните работи. Тук им, сред вашите членове има най-малко 10 бивши министър-председателя и 10, 10 бивши министри на външните работи и разбира се, техният опит е много ценен. Но какво точно разбирам под парламентарна дипломация? Нека да вземем един пример, който вълнува всички ни в момента – Украина. Всички проследихме мисията за медиация на председателите Кокс и Квашневски. Тя беше организирана по инициатива на Европейския парламент и ние работихме в прекрасно сътрудничество с парламента по нея. Техническата мисия не е приключ... Мисията не е приключила, тя в момента е спряна временно по технически причини. Но ние напълно зачитаме, през цялата тази мисия зачитахме независимостта на представителите на Европейския парламент, работехме в тяхно сътрудничество с тях и тази мисия се оказа много ценна и от гледна точка на върховния представител. И ние подкрепихме с всички средства, с които разполагаме, включително и с нашата мисия на място в Украина. Освен това, Европейския парламент може да сподели много полезен опит с страните в преход. В частност в страните от арабската пролест в Северна Африка. За редица от тях беше необходимо да създадат от нищото система на парламентарна демокрация. И в случая Европейския парламент и останалите европейски институции се опитаха да помогнат включително и чрез предаване на опит за това как парламентът може да оказва демократичен контрол над изпълнителната власт. Прекрасен пример за успешен преход е Тунис. И накрая, но не и по важност, е ролята на парламентаристите в мисиите за наблюдение на изборите. За мен това е един много важен дипломатически инструмент. Имаме много добра много добре разработена методология и всички мисии за наблюдение на изборите се ръководят от членове на Европейския парламент, което гарантира и независимост, и легитимност в очите на съответната държава, където се провеждат изборите. Няма да се спирам на националните парламентарни органи. Господин Морера го направи вече много изчерпателно. Държа да отбележа две между парламентарни асамблеи, които съществуват в рамките на политиката за добросъседство. Става въпрос за ЕМПА парламентарната асамблея в рамките на сътрудничеството с южните, съседни Европейски съюз и Евронест, междупарламентарното събрание с държавите по източното партньорство. Едно от основните предизвикателства, които съществуват, разбира се, е координацията. Пак казвам, ние напълно зачитаме независимостта на Европейския парламент, пълната му независимост от всякакво влияние, идващо от изпълнителната власт. Но може би е добре поне да имаме някаква съгласуваност относно основните послания, които изпращаме. Аз лично, когато работих за председателят на парламента, господин Бузек, нееднократно посещавал Съединените щати, Азия или Северна Африка и всички виждаха в него лице на Евро, лицето на Европа. Много рядко в тези страни се прави разлика между Европейската комисия и Европейският парламент, например. Затова е важно да имаме общо послание, което да се изпраща по координиран начин. Също така е важно да се възползваме от опита на нашите колеги на място в съответните държави. Тук става дума, разбира се, за делегациите на Европейския съюз. А сега по-конкретно, относно парламентарното измерение на политиката на, съю... съюзна в външната политика, знаете, че има един нов орган, който наследи бившата конференция на Комисията по външни работи КОФАК и председателят и комисията на председателите на комисията по външни работи КОДАК. Тези два органи бяха следи в един междупарламентарен орган, в който взимат участие и представители на националните парламенти и членове на Европейския парламент. Този орган съществува отскоро, но той е стъпка в правилната насока и Есева да се вълнува от тази дейност. Върховният представител е участвал на всички заседания на този нов орган от самото му създаване. Знам, че конференцията няма никакви официални права на контрол. Но а, ние знаем, че сме по техен надзор и това е напълно правилно. Ето защо на най-високо равнище и върховния представител, и високо представите служители в Европейската служба за външна дейност, винаги се опитваме да вземем този факт предвид при, при създаването на нашите програми и се опитваме да поддържаме постоянен контрол постоянен диалог чрез представителите на делегациите на, в рамките на общата политика за сигурност и отбрана. И ми се струва, че като цяло този орган е един добър наследник на Междупарламентарната конференция в рамките на Западния съюз, който вече не съществува две години насам. Така казвам се две думи. Европейския парламент играе много важна надзорна роля и ще печели много, координираме нашата политика в областта на важни политически въпроси. Благодаря ви. Last but not least, before we are starting преди да започнем дискусията, господин Ян Мотас има думата. Благодаря, господин председател. Почитаеми дами и господа депутати, международните организации и механизмите на глобалното управление е, все повече влияят върху живота на гражданите, независимо къде се намират. И именно за това е необходимо представителство на гражданите и демократични гаранции. Всички знаете, че международните организации и форуми а, са в ръцете на правителствата. А, тези организации и форуми често служат като клуб, самоовластаващ се клуб. А, това те заграбват властта в името на многостранното управление. Но това е нещо, което е много ясно за нас. То е записано в нашите гени, в 21 член от договора на Европейския съюз. Но тази дума, многостранно управление, е нещо много хубаво. Но това е дума за клуб, в който се срещат силни страни, които имат право на вето, било по закон, било де-факто и по този начин влияят върху международните форуми. Тоест, международните организации са много боязливи. Някои от тях са създали парламентарни асамблеи, е, Цитират се е, Съвета на Европа, е, ОСР, НАТО и така нататък. Но дори и там правомощията на парламентарните асамблеи са доста неравномерни, неравностойни. И в един много интересен анекс, приложение към нашите документи, е направено сравнение какво точно правят тези парламентарни асамблеи. Вие чухте генералният секретар на Международния парламентарен съюз тази сутрин. Той е пример за демокрация, връзка между парламентите и така нататък. Но наред с това МПС не е в никакъв случай пряко свързан с институционните структури на нашите организации. Не казвам, че трябва да бъде така, но това е нещо, което се струва да бъде обсъдено, защото нямаме истински междуправителствени организации с вградена, вградено интерпарламентарно измерение. Дори ООН в момента няма такова парламентарно изменение. Нещо, което без споменато и от господин Йо Лайнен. Имаше движение за създаване на парламентарна асамблея на ООН. Нещо, което се посреща хладно, ако ли не враждебно от повечето външни министерства и, депута... и е, дипломати. Има по-малко институционализирани международни форуми, като Г8 и Г20, които имат известна интерпарламентарно изменение в формата на конференцията на председателите на парламенти, но те нямат право да взимат решения, като оставят това на изпълнителната власт. И поради тази недостатъчно развита парламентарна недостатъчно развито парламентарно измерение, имаме проблеми. Проблеми в доверието, проблеми в подочетостта, проблеми с изпълняване на исканията на гражданите. Какво може да извлечем като полка от практиката на Европейския съюз, защото в договора се казва, че има много важни допълнителни действия. Знаете, ролята на парламентите се много, усили много в Лисабонския договор бяха, беше укрепено и участието, засилено участието и правомощите на националните парламенти. Виждаме все по-широко междупарламентарно сътрудничество. Знаете за Козак, отдавна създадената конференция, интерпарламентарна конференция по въпроса на економическото и финансово управление – във връзка с договора за стабилност, координация и управление и така нататък. Има и много интерпарламентарни организации, в които участват и националните парламенти, и Европейският парламент, но там съблюдава специфика на субсидиарност. Какъв е опитът ни с тези механизми? Как е, да ги сравним с другите международни организации? Тези е, интерпарламентарни механизми е, не притежават традиционните парламентарни правомощия. Но по един прагматичен и гъвкав начин те представят институциите и изпълняват редица съществени демократични функции. Такива като обмен на информация, споделяне на най-добри практики. А, и те представляват и тим. Знаете за парламентарната асамблея на Европейския съюз, парламентарната асамблея на а, НАТО, Козак и така нататък. Те всички играят тази роля. И а, много важно е тази работа да продължи, защото националните парламенти предоставят данни и дават един по-широк поглед върху нещата, отколкото може да се получи само от изпълнителната власт. Трета функция на тези интерпарламентарни механизми е, че те участват в демократичния диалог, тъй като участват в дебати, в които все пак първостепенна роля играят правителствата. И нещо, което е свързано с научните изследвания. От политическа и философска гледна точка интересно е да се отбележи, че парламентите и парламентарните механизми предоставят форум, в който могат да се водят политически дебати, които са видими, видими за гражданите. Има възможност да се формулират альтернативни възгледи, альтернативни, дори противоречащи на установените политики на някои от международните организации. Това е също много, много важна функция на тези интерпарламентарни форуми. Какво може да научим от опита на тези международни организации? Преди всичко, тук в задния край на залата ще видите един документ, подготвен неодавна от подкомисията по правата на човека в Европейският парламент. Документа се казва Укрепване на сътрудничеството между Европейския парламент и националните парламенти по, по въпроса на политиката на Европейския съюз за правата на човека. Там а, а, ще видите свидетелства за неодавнашното така разложаване на интерпарламентарните организации. И ще видите как тези организации стават жертва на собствения си, съспек, собствен си успех. техният дневен ред често е претоварен. Трудно е членовете на парламентите да пътуват на толкова много места за срещи. Това е финансово, е, от финансова гледна точка трудно изпълнимо. Но също така, поради големия брой подобни организации и форуми, се разводнява до известна степен техният е, дневен ред. Чувства се известна умора от интерпарламентарните дейности, форуми. А, не, това се спомена и в Комисията по конституционните въпроси, където се отбелязва, че отношенията между Европейският парламент и националните парламенти трябва да се укрепват и организират по-добре, за да няма дублиране и се осигури демократичната легитимност на европейският интеграционен процес. Така стигам до заключението, господин а, председател. За да могат Правителствата да имат полза от демократичната дейност на интерпарламентарните организации, необходимо е най-напред е, те да не бъдат прекалено раздробени. Защото е, това, ако те са прекалено раздробени и прекалено тясно специализирани, те ще станат просто говорилни. И е, гражданите едва ли ще одобрят нещо подобно мисля, че трябва да намалим броя на заседанията на тези организации, за да а, могат а, депутатите да посещават и да присъстват на тези заседания, а, да не бъде това в финансова тежест за тях. И нещо, което нашето проучване показва, че механизмите на интерпарламентарните форуми позволяват да не се обсъждат не общи и абстрактни проблеми и въпроси, а те да се съсредоточават върху много важни теми, което дава възможност, ще даде възможност на депутатите от националните парламенти да говорят по тези теми от името на гражданите, които са ги избрали. И затова смятам, че би било интересно да се получим от примера на е, интерпарламентарните организации в Европейския съюз и е, да направим необходимите промени, ако това е необходимо и когато е необходимо, като оставим един ограничен брой е, форуми, които наистина да могат да предоставят възможност за изпълняване на демократичната роля, която те са призвани да изиграят на световната сцена. Благодаря. Сега можем да започнем с обсъжданията. За сега четирима души са заявили желание за участие. Ако има и други желаящи, моля да ме информират. Първо давам думата на господин е, Марк Еншол от Люксембург. Благодаря. Благодаря, господин е, председател. Аз съм председател на Комисията за външна работа в нашия парламент, който е много малък. Нашата мисия е да напомня, моята мисия е да напомням на моите 59 колеги е, за това каква е, са нашите задачи не само на национално ниво, но и на европейско ниво. Да говорим за европейското измерение, а също така и за световното измерение. Защото е много важно колегите ни да не забравят, че ние сме също част от Брюксел. Не можем да казваме, че ние сме далеч от Брюксел. Ние сме част от него. И аз съм много изненадан, че все още има колеги, които когато е, проверяваме, примерно, спазването на принципа на субсидиарност, на европейското законодателство, е, че хора все още се изненадват от е, съответните процедури. И е, ако разбрах правилно ораторите преди нас, той, някой каза, че хората приемат между парламентарните форуми като мозъчни тръстове. Аз лично съм член на Междупарламентарната асамблея на НАТО и това действително е един мозъчен тръст, защото там като национален член на парламент аз се сблъсквам с представители и на гражданското общество, което за, момент, за мен е изключително важно да, да видя какво считат неправителствените организации или представителите на научната общност. А също така, когато човек започне да придобива повече опит и отива да представя парламента в външната му дейност, ние се срещаме с различни хора. Изпращаме нашите колеги да придобият опит, защото за нас това е изключително важно аз също се опитвам да правя това. Е, смятам, че е много, много важно всички колеги да усетят колко важно е европейското измерение и световното измерение в ежедневната ни работа като парламентаристи. Благодаря. letzte äh, Wir versuchen das ja auch im Europäischen Parlament благодаря преди всичко за предупрежденията към всички нас, че ние в парламента, Европейския парламент, работим и трябва да работим за развиване на контактите. Срещите на парламент, Междупарламентарната асамблея КОСАК са от изключително значение – ние работим с комисиите на Европейския парламент, за да се засили отговорността, отчетността за вземането на доказателства, също така за контрола на дейността на Комисията по правни въпроси. Благодаря, е, че ни обърнахте внимание, че не трябва да забравяме какви послания изпращат отговорните личности от тези комисии в е, срещите им по линия на външната политика, свързани с е, въпроси от най-различен характер. Е, не би следвало да свеждаме тази дейност само до дейност свързана с външните ни отношения. Госпожа Ана Гомеш. Благодаря. Аз а, разбирам професор Волтерс, когато той а, казва, че гражданите са се уморили от а, парламентаризм, а, от парламентарна дейност и парламентарни форуми. А, може би е хубаво да има парламентарен туризъм, но кой знае какво не печелим от това. Ние винаги тук в парламента сме в връзка с гражданското общество и в такъв смисъл ние тук сме се събрали да говорим за парламентите в Европа и глобалното управление – но как можем да говорим за това, когато Европейския съюз няма място в съвета за сигурност на ОНЕ? Това е, е изключително важно. Ние трябва да имаме да проведем реформ, реформа в е, съвета за сигурност, защото тя е крайно необходима. Това е и нашата задача. Ние следва в е, националните парламенти и в Европейския парламент, е, когато работим по политиката за, външ, е, за сигурност и отбрана, трябва да поставяме и тези неща. Сега виждам, че по-често има и заседания на съответната интерпарламентарна асамблея когато колегите ни от националните парламенти не са наясно, примерно с нашите е, искания за възстановяване на финансирането на мисиите е, по политиката за сигурност и отбрана, нямаме никаква реакция от националните нива. Това не е редно. Ние, от нас се иска да, съ, да изпращаме мисии и няма съответните финансиращи механизми. Всъщност механизма в този момент не ни дава възможност да придвижваме такива мисии. Също така, за това ние да сме по-сплотени, по, да работим по, в по-голямо съвместителство с националните парламенти, е необходимо да има и повече организация на ниво Европейска външна служба. А също така и повече взаимодействие с съвет. In a coherent and articulated fashion. Development, trade, energy. Трябва да говорим, да работим с по-голяма последователност, с повече съчетаност на политиките ни, политиката за съседство, политиката ни към по-далечните трети страни и така нататък. Имаше споменати някои положителни случаи, където ние сме допринесли Тунис, Украина, но има и много, много отрицателни примери, крещящи, с, с трагични резултати. Ето, Сирия, Либи, Либия. Ливия е, ще ни се върне е, всичко, което свършихме ние или не свършихме от гледна точка на сигурността. Това е пълен е, провал, пълна липса на координация, така че независимо, че има много, много положително отношение от страна на либийците, там стана трагедия и ще става още по-зле преди да се оправят нещата. И вината е наша. Мерси. Господин Константидис от Португалия. Господин председател, за мен е удоволствие, че мога да участвам отново на заседание, председателствано от вас. Искам да благодаря на всички, които се изказаха. Казаното беше много вълнуващо. Искам да споделя с вас удоволствието което изпитвам в тази зала, в която заседава моята политическа група. И за мен това е едно завръщане у дома. Искам да подчертая колко важна е тази среща, защото тя засяга безпокойствата, които споделяме, и се отнася до парламентарното измерение на международни организации и е форум за взаимодействие между Европейския парламент и националните парламенти. Има възможност за взаимно обогатяване с идеи, за взаимно опознаване. Португалия има привилегировани отношения поради своето специфично положение. Опита, който съм натрупал в моята страна, в Европейския парламент, ме кара да считам, че трябва да гарантираме участието в международни организации, да следим участието на правителствата ни в различните формирования на съвета. Мисля, че има сериозен дефицит в това отношение и предстои да се извърши още много работа в това отношение. Освен това, считам, че парламентите трябва внимателно да следят дейността на изпълнителната власт, особено в определени сфери. Сред тях е и външната политика. Ние имаме общия идеал Необходимо е да имаме за това и добра координация между Европейския парламент и националните парламенти, да търсим най-добрите решения, да имаме все повече подобни срещи. Все още обаче не сме достигнали до целта. Относно въпросите, които обсъждаме днес – бихме могли да направим нещо, може да звучи амбициозно, но трябва да го направим. Ако Европейския парламент даде на националните парламенти мандат, е как... Асумир. Е, е, И а, евродепутатите осъществяват известни дейности в, в националните парламенти, можем по-добре да координираме своите позиции. Може да звучи амбициозно на този етап, но винаги великите дела започват с малки стъпки. Относно парламентарна асамблея към ОНЕ. Както каза Ана Гомеш, това е сериозно предизвикателство, Става дума за представителство на Европейския съюз в ООН. Но считам, че следва да се предвидят преки избори на депутати в една асамблея от такъв характер. Има ли смисъл да имаме асамблея, която да се състои от национални парламентаристи? Може би това е първата стъпка. Благодаря. Благодаря. Добре дошли отново. Габриел Крито има думата. Благодаря господин председател. Няма добри решения, когато бъде зле поставен проблема. И ако ние тръгнем от принципа, съгласно който трябва да бъдем предпазливи при създаването на една демократична рамка. Така може да се стигне да се прехвърлят отговорности към инстанции, които не са демократични. Такъв риск съществува. да се счита някой за отговорен, означава да му се даде лег... легитимност апостериори. Легиматизирането зависи от поставената цел. И ние всички сме наясно, че трябва да поемем отговорността за политики, които понякога са погрешни, и които имат погрешно заложени цели. Имам предвид за, например, политиката за строги економии, прилагана в момента в Европа, целяща да се съкратят драстично разходите. Тя е зле замислена и не отговаря на нуждите на съответните държави. Защо трябва да се легитимират мерки, които не са добри по своята същност? Трябва да се запитаме, кои са най-добрите цели за нашето общество. Доста често ролята ни не е добре разбрана нито на национално ниво, нито на европейско ниво. Нуждаем се от е, вземане на решения с е, пълното осъзнание какви са последиците на базата на наличната информация. Нашата роля трябва да бъде добре осъзната както от нашите съграждани, така и от самите нас, тъй като ние самите не вярваме в собствените си сили, то и гражданите няма да ни вярват. Доверието е изключително важно и особено видимо е това в рамките на европейския семестър. Бюджетните разходи трябва да бъдат е, представени предварително от е, нашите правителства. Доста често правителствата ни е, приемат сляпо решенията, които не са взети без да са се консултирали с парламентите. Не искам да злоупотребявам с дадената ми възможност. Не знам кой ще отговори на тези въпроси. Господин Морера, може би. Искам да се върна на нещо казано в моето изказване. Нашата тема днес не за между парламентарното сътрудничество в рамките на Европейския съюз. Темата ни е как ние да участваме, като на Европейски парламент и национални парламенти и извън границите на Европейския съюз, т.е. в глобализирания свят. Тази сутрин бяха споделени много неща, които не попадат точно в тази тема. Придържайки се към темата, искам да добавя две неща. В някои области, където Европейския съюз има компетенции, например във външната политика за сигурност и отбрана, ние не членуваме в основните международни организации, които се занимават с външната отбраната. Например, това са ООН, Съвета на Европа, НАТО. Ние не сме част от тези а, организации, което означава, че само държавите членки членуват в тези организации. Съгласно Лисабонския договор, когато се участва в външната, сферата на външната политика, политика, тогава трябва да има взаимодействие и общи позиции на държавите членки. Когато говорим за междупарламентарни организации, националните парламенти, а не Европейския съюз, трябва да са участници, защото Европейския съюз не е член като такъв. Има доста други международни организации, в които Съюзът или е членува заедно с държавите членки, например СТО е такъв случай. Не зная защо държавите членки продължават да членуват и в СТО индивидуално, след като търговските въпроси са изцяло компетенциите на Съюза. Но, например, ФАО, протокола от Киото, редица организации, енергийната карта, например. Имам списък е, тук, е, но няма нужда да го чета. В тези случаи и Европейския парламент и националните парламенти могат да членуват в междупарламентарни органи, които са създадени към тези организации по силата на договорите, които се отнасят за тях. Има случаи, когато Европейския съюз само е член на организация, например Световния митнически съюз. Мисля, че също трябва да се отнася и за СТО, но в момента не е така. Европейският парламент може да участва в тези случаи в институционализирани парламентарни форуми. Но имаме няколко проблема. Когато и Съюза и държавите членки са членове на дадена организация, тогава и Европейския парламент и националните парламенти имат правото да участват. И в тези случаи трябва да действаме съвместно. Трябва да координираме своето участие в тези организации, в тези междуна... междупарламентарни форми. Когато само държавите членки са страни по съответния договор, членува дадена организация, тогава националните парламенти само участват в парламентарното измерение, разбира се, координирано и в контакта с Европейския парламент, но Европейския парламент не участва в тези случаи, защото Европейския съюз като такъв не е част от тези организации. Когато обаче съюзът е единствения, който членува в дадена организация, тогава Европейския парламент трябва да играе своята парламентарна роля – и да участва в парламентарното измерение. Така че има много неща, които трябва да отчитаме, да видим по какъв начин можем да засилим парламентарното измерение и най-вече как да се координираме помежду си, като Европейски парламент и национални парламенти, там където имаме право да участваме съвместно в глобалното управление. Държавите членки, както казах, са членки на СТО индивидуално, не само Европейския съюз е, е член в СТО. Те участват в ръководния комитет, в асамблеята към СТО. Другият съпредседател също е от Европейския съюз, от Швеция. Двамата са председатели на на Парламентарната асамблея към СТО са европейски граждани, европейски парламентаристи, аз и колегата ми, който е член на шведския парламент. И така трябва да се действа. Според мен трябва да се възползваме от съществуването на Интерпарламентарния съюз, за да можем да координираме действията си, да не допуснем фрагментация и това беше многократно подчертано тук, защото има риск от твърде много парламентарни организации, прекалено раздробеност, твърде много срещи и можем да се превърнем в пътуващи парламенти, пътуващи депутати, а това няма да се възприеме добре от европейските граждани. Нека да имаме това предвид. Благодаря. Благодаря, господин председател. Остава ми се, че наистина погрешно съм разбрала темата. Аз мисля, че трябва да говорим за необходимостта на националните парламенти да вземат по-активно участие в процеса на европейска интеграция и в процеса на глобализация. Аз поне така разбрах темата, но се опасявам, че дискусията става все по-техническа. И бих искал да се върна към най-важното в случая, а това е политическото послание, което ще изпратим на нашите граждани. А това политическо послание не е дали много пътуваме, дали има много органи, дали срещите ни са в Токио или тук в Брюксел. Дали ще водим разискванията в Европейския парламент или в някакво друго парламентарно сдружение. Няма никакво, тези въпроси нямат никакво значение и мога да ви уверя, че нашите граждани, моите съграждани в Гърция, например, като обсъждат политиката на чаша кафе, не се вълнуват дали даден парламентарист е много активен в а, тази или в друга парламентарна асамблея. Това, което те искат да знаят е дали важните политически решения, Решенията, които са важни за неговото собствено бъдеще, пряко го засягат. Ето защо аз съм убедена, че националните парламенти могат да играят много по-важна роля. Убедена съм, че Европейски парламент върши чудесна работа. и като член на Гръцкия национален парламент и от представители на изпълнителната власт съм наясно с цялата ви дейност. Но съм убедена, че трябва да има някакви механизми, с които нашата дейност да бъде приближена към гражданите. Вече няма въпроси от местно естество, просто защото всичко вече е глобализирано и решенията, които се вземат на глобално равнище, имат значение и за на местно ниво. Това е нещо, което трябва да се опитаме да обясним на гражданите. Аз се опасявам, че в различните национални парламенти и в Европейския парламент не изпращаме послание с едно и също значение. Ето защо смятам, че имаме нужда от повече пряхи контакти. На европейско равнище Европейската комисия е отговорна пред правителствата, а парламентите са отговорни пред избирателите. Ето защо. Ние се нуждаем от а, начин, чрез който да се за нов начин за взимане на решение. Нямам никаква конкретна идея в момента, която да ви представя, но имаме нужда от по-активна роля за националните парламенти. Те трябва да имат усещането, че взимат участие в процеса на взимане на решение. И трябва да намерим този нов метод още преди провеждането на европейските избори. Или поне да имаме някаква бегла идея в съответните ни парламентарни партии преди изборите за Европейски парламент, тъй като глобализацията е факт, е, свидетели сме на увеличаване на евроскептичните тенденции и действително се надявам, че преди изборите за Европейския парламент ще бъдем малко по-готови с някои от идеите, от които се нуждаем. Но преди всичко трябва да говорим на общ език. Езикът ни трябва да бъде по-малко технически, по-малко бюрократичен и по-близък от обикновените хора, ако искаме наистина посланието ни да бъде чуто от тях. Благодаря ви. Very, very Съвсем накратко, три коментара. Първо, убеден съм, че има все повече органи и става все по-сложно да се управлява всички тези институции, защото след като някоя институция бъде създадена, много трудно може да бъде да нето функциониране да бъде прекратено по-късно. Това се случи единствено и само с Западно Западноевропейския съюз и то след доста години усилия. Както каза господин Морейра, в а, органите, които съществуват, парламентаристите идват или от националните парламенти, или от Европейски парламент. И всичките трябва да се опитват да представляват Европа, независимо дали Европейския съюз е член на съответната организация или не. Целта пак, повтаряме, е да се отправи едно общо послание на европейско равнище. В някои случаи има разминаване на становищата между парламентарната асамблея на на някои от международните организации и Европейският парламент. И в някои случаи имаме нужда от е, посреднически роля да, игра, да се играе отчет на Европейския парламент, за да се намери някакво разрешение. Както че се случва областта на сигурността и отбраната, действително се, в някои случаи се предлагат а, на нас, на службата за външна дейност, дадени мерки, които няма как да бъдат предложени на отделните национални правителства. Това е един много динамичен процес, който има много положително въздействие. Благодаря ви. Благодаря ви. С ваше позволение бих искал да засегна един много съществен проблем, който отчасти беше засегнат от господин Морейра. Тук говорим за парламентите на Европа в рамките на механизми за управление световно равнище. А проблемът е, че към момента тези механизми все още са прекалено по-западни. Те се основават на националният суверенитет, суверенитета на националните държави или казано с други думи, Европейският а, съюз към момента е член на много малко такива организации, като СТО, ФАО, Кодекс Алиментариус и други важни договори, но Европейския съюз не е член на много важни международни организации. Или казвам с други думи, е... ако Европейския парламент и националните парламенти обединят усилията си и изградят по-добро сътрудничество, по този начин ще можем да преодолеем наследството от миналото. Съгласно новите разпоредби на договор от Лисабон, Европейският съюз може да се превърне в пълнодействащ актьор във всички международни организации, които вече съществуват. Да вземем за пример не, Абсолютно не, неприемлим е факта, че Европейския съюз не е член на съвета за сигурност на не. И ви прекарвам да разгледате приложенията към договора за договорът от Лисабон и да видите каква, какви са препоръките, които самият Европейски съюз дава към неговите държави членки, които са членове на съвета сигурност на ООН. Но преди всичко трябва да се координираме на вътрешно равнище. Ако искаме да насърчаваме Нашите социални цели, нашите политики, които са разработвани в Европейски парламент и в националните парламенти, ако искаме да защитим нашите достижения на световно равнище, имаме нужда от общоевропейски послание, имаме нужда от, от представителство на Европейския съюз, в МОД, в Международната морска организация и във всички останали важни международни организации. Тъй като към момента във всички тези организации Европейския съюз е само наблюдател, който може само да стои страни и да гледа както неправителствените организации. Този факт трябва да бъде променен. И в това отношение новите парламенти трябва да са наясно колко много губим и как не сме в състояние да защитаваме целите си и приоритетите си по ефикасен начин. Благодаря ви. Was gibt es für ein schöneres Schlusswort? I think... Бяха засегнати много интересни въпроси по време на тази първа част от нашето заседание. Сега давам думата на председателя на Европейския парламент Мегел Мартинес, който ще председателства втората половина от нашето заседание днес.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

Vamos. Bueno, queridas colegas y queridos colegas. Скъпи колеги, предлагам да започнем, открием последната сесия от нашата конференция днес. Много внимателно изслушах изказалите си до сега и, и се кажа, Трудно е да се въздържа от коментари. Това може би ще направя на края, на края на заседанието, но имаме програма, към която трябва да се придържаме. И така, в това второ заседание ще говорим за различни инициативи, организации, мрежи, които съществуват и които не всички познаваме. ще говорим за структури и инициативи на гражданското общество, а също така ще бъде важно да обсъдим различните форми на участие. Участие, което може да бъде по-полезно от това, на което сме свидетели сега, пък и е, което наблюдаваме вече от десетилетия. Имаме няколко видни анализатори, моята приятелка Силвана Кох Мерин, която в продължение на много години беше заместник председател на парламента и аз имах голямо удоволствие да работя с нея в бюрото на Европейския парламент. Наред с това госпожа Кох Мерин е един от спонсорите на една много интересна инициатива – жените в глобалните форуми на парламентите. Радвам се да спомена тази нейна функция, защото трябва да кажа, че аз използвах моето влияние в бюрото на парламента, за да се окаже необходимата подкрепа на първото заседание, в което участваха 500 делегати. То се проведе миналата година. И е, Силвана ще говори. Е, сигурна, сигурен съм, че нейното изказване ще бъде много интересно, както винаги. Имаме господин Арно Леруа, член на, на Френския парламент. Е, той ми е почти сънародник, тъй като той представлява френските граждани, които живеят във Франция и Португалия така че там ще работим заедно в, в избирателната кампания. Наред нали, с това той е секретар и заместник-председател на организацията Globe Europe. Това е глобалната организация на законодателите. Те работят по всички въпроси, свързани с устойчивото развитие и защитата на околната среда. Тук е също господин Ален Дестеш, член на Брюкселският парламентар, парламент, негов виш председател, много от нас знаят тази организация, парламентаристи за глобално действие. Той е бивш председател на тази организация. И накрая Джо Лайнен, член на Европейският парламент, неговата биография е е, внушителна, дълга член на е, е, комисии в Европейския парламент, съпредседател на кампанията кампания за парламентарна асамблея на ООН. Ще поканя ораторите един по един да обяснят какво работят, за какво става дума в тяхната работа. Надявам се, че те ще бъдат кратки, защото трябва да приключим в 5 и половина. А някои от членовете на нашия панел трябва също да си тръгнат в 5 и половина. Затова трябва да ограничим времето за изказвания. И сега първо давам думата на Силвана. Благодаря, Мигел, благодаря а, за това, че ни приветства така топло а, тук, като членове на този панел. Бих искал да говоря за глобалният форум Жени в парламентите. Искам да използвам тази възможност да ти благодаря за подкрепата, която оказа на този форум още от самото начало на неговото съществуване. И че взе участие в нашата първа конференция тук в сградата на Европейския парламент. Около 9000 жени депутатки има в света и тази цифра 9000 е много ниска. Това не са дори 20% от броя на депутатите в света. И това е в ярък контраст с населението, което тези депутатки представляват. Защото мнозинството от световното население са жени. Ако разгледаме мрежите, от които могат да се ползват жените парламентаристки, как могат да обменят мисли по въпроса на политиката, освен класическите въпроси на а, поло, класическите женски въпроси. Трябва да кажа, че би било много полезно а, да се създаде подобен форум, и е, да видим е, жените депутатки дали е, биха искали да се събират на него и да обсъждат въпросите, които ги интересуват. И в края на ноември миналата година, както вече бе споменато, се състоя нашето първо заседание. Имаше над 500 участнички от 106 различни страни. Може да, може да си представите културното многообразие, ентусиазмът, е, интересните дискусии още от първия ден на нашата среща. Е, на първия ден депутатите седяха по национални делегации, а е, след това се пръснаха, смесиха се и започнаха да се наричат една друга сестро. Това беше дълбоко емоционално защото жените, както казах, са мълсинства в голяма част от парламентите. И беше много интересно да се срещнат с нас, представителите на европейските страни. От... Интересно е да се отбележи също така, че имаше жени, от, които представляваха различни политически течения, различни политически кръгове. Някои, примерно, са избрани, бяха избрани, други назначени, като примерно в, в, в Саудитска Арабия, членките на Шурата, представителки на отдавна съществуващи и установени демокрации и, и също така депутатки, които Мишел Башле много ясно описа, когато една жена е лидер, това я променя. Когато много жени са лидерки, това променя обществото. А, и беше много интересен този форум а, на жените депутатки. А, защото можахме да се запознаем с различните възгледи. Имахме във всички панели и лектори, изказващи се мъже, които също участваха на тази конференция през ноември. И сега от, вече това ще стане е, редовно, редовно събитие. Ще има регионални конференции, ще има световни конференции, има вече поручвания по много а, е, въпроси а, е, на а, а, различията между половете. Не искаме в края на краищата да се а, свържим, да обхванем всички жени, парламентаристки, които, както казах, са малцинство. Но трябва те да станат най-малко 50% от членовете на парламентите. А, и мисля, че с това изпълних пожеланието да бъда кратка. Благодаря. Благодаря, Силвана. Благодаря за това, че така добре се вписах в, в отреденото за изказване време. Сега ще казвам, дам думата на господин Леруа, който ще представи организацията на глобалните законодатели. Благодаря. Благодаря за поканата да представя нашата организация в такава достойна аудитория. Първо малко да се върна на темата, която повдигна нашия колега от Гърция. Действително, много е важно да мислим за ангажимента, за това какви политически послания изпращаме. Знаете, че Франция се ангажира с засилване на парламентарното сътрудничество по силата на Лисабонския договор – Очакват ни е, различни видове избори в близко време, включително европейските, и за това трябва да се намери начин за осъществяване на сътрудничество между националните парламенти и Европейския парламент. Аз отговарям за е, Комисията за устойчиво е, развитие в нашия парламент и ние определено работим с различно политическо темпо. Е, темпото, с което получаваме различните проекти за директиви и регламенти, е, всъщност е такова, че ние получаваме тези документи твърде късно, за да можем да се включим в една съвместна работа. И в е, Европа е, отношението на гражданите вече към тези ангажименти е много, много нестабилно. Нашата организация Глоба Европа отговаря на нуждата на една нужда, е, която е формулирана по отношение на действията за климата и околната среда, горите и опазване на биоразнообразието. Ние присъстваме в националните парламенти и в горната и в долната камера. Често е, тази, нашите действия се е, диктуват от персонални инициативи, и така се случи и във Франция. И се работи е, по определени екологични теми. Аз тук съм заместник-председател на Европейската секция на Глоб Европа. Опитваме се да разработим платформи за обмяна на опит, най-добри практики, което се върши доста често на европейско ниво по този начин се опитваме да споделяме опити извън Европейския съюз. Примерно пътувахме до Китай, е, за да представим приоритетите на нашата организация – като по този начин самите ние успяваме да наберем и опит и да споделим и националния си опит. В момента, в който работихме с китайските колеги, ние работихме по темата за замразяването на схемата за търговия с емисии а китайските колеги ни обясниха, че те са се получили от недостатъците или грешките на нашата система. Именно много е важно да имаме възможност да обсъждаме такива неща на световно ниво между отделните парламенти. Разбира се, ще има и тежнения и има тежнения, включително и в усилията ни, чисто партийни пристрастия в усилията ни с борбата с климатичните а, проблеми. Но парламентарното измерение е изключително важно. За климатичните промени всички преговори са между правителствени. Аз бях в Катар, бях в конференцията на страните Става дума, разбира се, за чисто технически дискусии, но няма никаква политическа дискусия за това как тези неща се отразяват върху гражданите. И именно ние като парламентаристи трябва да държим да се развива и това измерение. Темата за климатичните промени, сега като виждаме какво се случва в Европа, става все по- ежедневна. Във Франция, Жирон, видяхте, че 5-10 метра от плажа са изядени за една нощ. Е, непрекъснато е, се случват е, природни бедствия, огромни вълни, бури и така нататък, които, вълни, които стигат до, буквално до гради, до дворовете на хората. Тоест, климатичните промени имат едно е, измерение, което се отразява на гражданите толкова непосредствено, колкото никога до сега не се е случвало. И при нас е, имаше известно нежелание да се е, работи в това измерение. Ние като парламентаристи трябва да търсим конкретни отговори от страна на държавата и, от евро... и на европейско ниво за конкретните проблеми. От името на организацията ГЛОБ Европа, която ще организира една конференция в, покрай организацията на срещата на страните КОП през каня ви в Париж 2015 на съответната конференция на КОП. Заповядайте да обсъдим тези теми. Благодаря. Сега давам думата на господин Дестеш, който е, е член на Организацията парламентаристи за световни действия. И ако той не успее да се придържа до времето, сега ще го спра. Благодаря за поканата. Радвам се, че мога да ви представя парламентариен for Global Action, световно парламентарно действие. 129 парламенти са включени в дейността им и е активна в правата на човека и правовата държава. Това е стара организация, беше създадена, за да се бори срещу ядреното разпространение е, и за приемането на договора за неразпространение на ядреното оръжие. Често нашите действия бяха, се присъединяваха към европейските действия, най-вече за налагането на мораториум върху смъртното наказание през 2014 година на парламентар... Генералната асамблея на ОНЕ. И Ямайка, Суринам, Гана, е, и други а, е, страни, които до момента не са гласували за мораториума. Искаме да дойдат а, е, с ясна позиция на своите правителства, инспирирано от а, техните парламенти, за да се гласува в крайна сметка в подкрепа на мораториума. Например, за Сенегал те твърдят, че са за примахване на смъртното наказание, но никой не са гласували конкретно в Нью-Йорк за мораториума и очакваме правителствата да бъдат последователни в своята позиция. Дейността на нашата организация е да работи за ратификация на римският договор. 122 са страните по римския договор и ние допринесохме в 76 случая на ратификация на този договор. Има подкрепа от правителствата, но това не беше така преди 15-20 години. Господин Магаес от Португалия, който е тук, знае, че ние организирахме за пръв път среща на португалоговорящите държави. Бразилия беше представена също от опозицията и беше постигнато в последствие ратифициране на Римския договор за Международния наказателен съд. И така, след Бразилия, още две страни ратифицираха договор. Чили, те бяха малко въздържани а, по времето на Пиночет. Бразил, а, Аржентина а, и други убедиха съседните страни да ратифицират договора. Европа, Латинска Америка бяха в челните редици на ратификацията. Азия имаше сериозно изоставане. Групата в Япония, която работеше по тези въпроси, в последствие успя да убеди правителството да ратифицира договор и това отприща ратификациите в Азия. Ние се опитваме да бъдем много практични, много конкретни в нашата дейност, за да можем да реализираме реални резултати. Има доста малки страни, например Комор, Коморските острови, те не са ратифицирани. Имаше подготвен проект закон и Коморските острови в последствие ратифицираха. Малките страни обаче допринасят за достигане на прага от 100 държави, ратифицирали договора за влизането му в сила. И така, какво става в Африка? Знаете, че Башир е, и Кенята са подведени под отговорност в е, Международен наказателен съд, е, но има е, заплаха за Международния наказателен съд в Африка. Има резолюция, която отказва сътрудничество с съда, което е много опасно, защото ако се изгуби подкрепата на Африка, универсалността на Римския договор и на Международния наказателен съд ще бъдат поставени под въпрос. Това правим с скромните средства, с които разполагаме искаме да се противопоставим на властта на държавните гласи. Искаме да се окаже натиск, за да може да се достигне е, резултата. Знаете, че в много африкански страни не е толкова лесно да се противопоставят на държавните глави, защото президентските режими са силни и парламентите не играят особено сериозна роля но ние чрез парламента искаме да се даде една нова възможност за противопоставяне на държавни глави, които са против Международния наказателен съд. Договора за търговия с оръжие, ратифициран в Нью-Йорк, е друг пример. В заключение, господин председател, бих искал да кажа нещо за Централно Африканската република. Ние сме изключително обезпокоени от това, което се случва в тази страна. Знаете, че в продължение на месеци войски от съседните държави, доминирани от мусулманци, мусулмани, извършваха убийства сред християните. Има военно престъпление, престъпление след човечеството в огромни мащаби, граничащи с геноцид. Необходимо е да се окаже натиск. Резолюцията, която беше гласувана през януари в съвета за сигурност на ООН в рамките на глава 7, която позволява използването на сила, позволява на повече страни да присъстват в Централно Африканската република. Както знаете, в момента вашата страна, господин депутат, е една от тези страни. Има логистична помощ от Белгия, също Свет, че Литва също се ангажираха да допринесат. Не бива да допуснем да се случи в Централно Африканската република това, което се случи в Руанда, защото това ще бъде изключителен провал от страна на международната общност. За това трябва да не се допусне евентуален геноцид в Централно Африканската република. Благодаря за вниманието. А сега, за да приключим с нашите лектори, ще дам думата на Джо Лайнен. Микрофонът е включен на председателя господин Джо Ланен, председател на комисията по конституционни въпроси в миналото и на комисията по околната среда. Той е работил и с кампания за асамблея на националните парламенти за О, към ООН. Тоест, той е много активен политик с дълга кариера. Благодаря. Благодаря, Мигел. Благодаря за възможността да говоря пред вас. Тъй като се стремим към световна демокрация и ние сме част от най-голямата коалиция в полза на Международният наказателен съд. Цял ден днес говорим, че глобалното управление се нуждае от демократичен надзор и контрол. Тоест, трябва да има някаква парламентарна измерение на работата на ООН. И е, ние се събрахме и поставихме това искане, като създадахме е, обед, парламентарната асамблея а, на, за ООН, ПАОН. А, а, петицията бе подписана от 3000 депутати от целия свят, лауреати на Нобелова награда, висши служители на ООН и много други. Тоест, наред с правителствата е необходимо и да се чуе гласът и на парламентите. Знаете, че ПАОН много дълго отдавна вече има статут на наблюдател в ООН. След 60 години от съществуването на ООН, най-накрая парламентите на света са представени в Нью Йорк, но само като наблюдатели. А, както знаете, членовете на парламента се избират пряко от гражданите и те не биха искали да бъдат поставени на равна нога с Greenpeace, Amnesty International и други неправителствени организации. Свидетели сме на глобализация, възникване на редица проблеми, с които тя е свързана. И за това е необходим е демократичен надзор а Общото събрание на ООН, съгласно член 110 от неговия устав е неговият главен орган, но съгласно а, член 22 на хартата на ООН а, съществуват и други възможности. може да се реши да съществува още един орган като парламентарна асамблея на ООН. След като това искане беше формулирано, то получи нарастваща подкрепа. Съветът на Европа прие резолюция, Африканският парламент прие Африкански парламент и латиноамерикански парламенти приеха резолюции в подкрепа на това искане и ако внимателно се вгледаме в събитията, вероятно ще се окаже, че първата крачка бе направена от Международната парламентарна асамблея. Може би МПС може да стане този орган, но а, за да стане това, той трябва, асамблеята трябва да промени своята структура, а затова подлежи на обсъждане. Защото а, искаме да имаме орган, кой, в който са представени депутати от парламентите от целия свят. И съгласно член 22 това може да стане без промяна на уставът на ООН и без да настъпваме в територията на която и да е, който и да е друг орган на ООН. Тази парламентарна асамблея ще има консултативни функции, също както консултативни са функциите на парламентарната асамблея за съвета на съвета на Европа. И предимствата на това са следните. Ако представителите на световните парламенти се съберат на едно място, тогава те ще могат да обсъдят проблемите по друг начин, по парламентарен начин, а не по бюрократичен начин. Възниква въпроси, които могат да се зададат генералния секретар на ООН. И а, е, а, е, подобни въпроси и техните органи ще хвърлят светлина върху възможностите и ще могат да се направят препоръки. Като на по-късен етап ще може да се анализира начина по който примерно се разпределят средствата на ООН, за да се постигне по-висока ефективност и е, по-малко корупция. Може да се направи анализ на възможностите. Например, Китайският народен конгрес се, има, се състои от 4000 депутати. А ние говорим за някъде около 900 души с представители на всяка страна. Могат да бъдат представени и управляващите партии, и е, опозиционни депутати. Аз съм Е, е, член на асамблеята на АКП, асамблеята на страните от Африка, Карибските басейни, Тихо, Тихи океан. И това са хора, които са избрани а, от съответните а, а, народи, които представляват своите страни. Една подобна стъпка би помогнала на световния парламентаризма. През 70-те и 80-те години, може би подобна инициатива би се сметнала за утопична. Но не мина много време и ще може за няколко години да се споразумеем по статута на парламентарна асамблея на ОНЕ и е, вероятно до края на текущото десетилетие, е, като част от цялостната реформа на ООН или като отделна инициатива, ще постигнем целта си за създаване на парламентарна асамблея на ООН в името на глобалното управление, свързването на глобалното управление и глобалната демокрация. Благодаря. Е, Джо, а сега предлагам да, да дадем думата на онези, които са изявили желание да се изкажат. Те не са кой знае колко много. Но в този дебат, разбира се, най-напред искаме да получим информация от вас. А през следващите няколко часа тази информация ще бъде обработена трябва да кажа, че някои от колегите вече си тръгнаха, но първо ще дам думата на госпожа Клецо от Румъния, бивша е, депутатка в Европейския парламент. Имате думата, Габи. От Днес сутринта ние чуваме призиви да мислим в глобален мащаб и да действаме регионално. И действително е необходимо да действаме, защото ние се срещаме на различни нива, на различни форуми в световен мащаб, но винаги е, нашите мисли са ограничени в региона ни. Безпокоя се обаче, че ние няма да бъдем твърде ефективни в действията си, ако не преразгледаме политическите си отношения и ако не променим начина по който се занимаваме с политика. В Европейския съюз сме доста ограничени в политическия си дискурс, който следва определен формат. Женската парламентарна асамблея, в която участвах е, в миналата година през месец октомври, констатира, че трябва да търсиме и връзки извън, извън Европа. Но нещата няма да се променят, ако ние не променим подхода си, включително подхода си към сътрудничеството си на международно ниво. Защото е, всъщност е, непрекъснато се действа в рамките на един подход, диктуван от правителството – така че е важно да имаме повече възможности и повече правомощия в това отношение. Защото проблема в края на краищата е какви решения се вземат и дали те са задължителни. Решения по отношение на взаимовръзките между националните парламенти и Европейския парламент – националните парламенти зависят от правителствата и финансовите пазари като че ли иззеха голяма част от нашите правомощия. И сега се връщаме в самото начало. Отново се изправяме пред необходимостта да изградим демократични институции, защото на най-високо ниво се разгръщат чадъри, които да закрилят незаконно взети решения. Благодаря. Сега давам думата на колегата Канинч от Латвия. Благодаря, благодаря на всички изказали се, особено на госпожа Силвана Кох Мерин, която говори за ролята на жените. В Латвия е, президента е жена, председателя на парламента е жена и сега и министър-председателят е жена. Така че ако ние сме пример, който трябва да се цитира, пример за успех, то е защото жените имат много голяма роля. Но не чух да се споменава тук нищо за младите хора, защото един от приоритетите на Европа е да се борим с безработицата сред младите, Знаете, че всичко, което се случи в Северна Африка, тръгна от това, че много от младите хора останаха безработни. Европа устарява, но в други части от света положението е напълно различно и затова се питам какво можем да направим, за да ангажираме младите хора повече в този процес. Примерно за кампаниите, за парламентарните избори, за европейските избори, младежите не са ангажирани, защото като че ли не намират себе си в тях. Много е важно да инвестираме в нашата младеж, да, да я подготвим, защото каквото и управление на световно ниво да създадем, те ще са тези, които ще го нагласи, е, наследят и ще трябва да работят е, по, с него. Благодаря, госпожа Калвенц. Не сме получили обаче други искания за изказвания, за това мога да дам думата на нашите оратори, ако искат да коментират думите на колегите от залата. Нека да сменим този път реда. Първо ще давам думата на последния изказал се, т.е. давам думата на колегата ми и моят приятел Йолайнен. Ако обичате, отговорете, но не дейте безкрайно дълго да говорите. Може малко, но не безкрайно. В европейска ебна и dann дискутираме беше поставен въпрос за европейското, за глобалното ниво. Тук има парламентаристи, представляващи всички тези нива. Как можем да накараме всичко това да действа и как хората да го приемат? Идеята за парламентарна асамблея на ниво ООН би било предимство защото парламентите не работят по същия начин, както дипломатите и посланиците. Те са по-откровени, те поставят проблемите, предлагат идеи за намиране на решение на тези проблеми. И считам, че трябва да действаме глобално, да обединим политическите семейства по света, както правим тук, с либералите, прогресивните сили и прочие. Това ще предаде едно друго измерение. Това би било интересно също и за медиите. Ще има повече съобщения в печата. За страните, където е подкопана демокрацията, е трудно да се организира нещо на международно ниво. Понякога обаче нещата действат в обратната посока. Международните форми понякога имат по-добра репутация, отколкото националното ниво. Благодаря, а, Йо. Сега давам думата на господин Десешо. Искам да кажа на колегата от Румъния, че съм напълно съгласен с нея. Предизвикателството е да виждаме нещата глобално и да действаме локално. Всяка държава обаче е различна. Ние сме убедени, че трябва да премахнем смъртното наказание, но когато се опитвате да обясните това на конгуански депутати, например, аз работя много с конгуанци в Кеншаса, това се оказва много трудно, защото много от тях са убедени, че смъртното наказание е нещо добро. Е, и така парламентаристите не могат да се откъснат изцяло от населението, което представляват. Те имат връзка с това, което е виждането на населението. От друга страна, радвам се, че колегата също говори за Международния наказателен съд, за правосъдието. Почти цяла Латинска Америка ратифицира договора, някои карибски държави някои държави от Централна Америка, като Салвадор, Никарагуа, не са ратифицирали. Това са малки страни, останалите са ратифицирали и сега предизвикателството е и да убедим хората на местно ниво да предприемат действия за ратификация. Много е трудно също да се ангажират младите хора в всички области. Националната политика това не е видимо в Франция, Белгия, както и в Германия, например. Руанда е страната, в която има най-много жени в парламента. Голяма част от парламента е избран от, е избран от населението, но има и други, които са избрани на базата на квотов принцип. Това се отнася за представители на академичните среди, на жените, на хората с увреждания, на младите хора. Така че има възможности да се ангажират младите хора, въпреки че е трудно. Благодаря, колега. Сега давам думата на колегата Леруа. Благодаря, Мигел. Аз също искам да кажа, че съм съм привързан към действията на парламентарно ниво. Необходимо е да се действа на базата на диагностика. Сега има криза в представителството. Това въжи за Франция, за Белгия, за други европейски държави. Току-що беше казано, аз представлявам французите, които живеят извън Франция. Тоест, те са хора, които могат да се считат европейски граждани, но въпроса за идентичността е въпрос на националните държави. Е, и аз, когато съм в Португалия, трябва да се обръщам към консулството или посолството, за да предприема определени действия. Е, Иберийския полуостров, знаете, че преживява сега трудности. Когато говорим за парламентарно представителство, младите хора знаят, че всичко се прави от тройката, че няма легим... Е, демократична легитимност. Вие за това говорите и тук в Европейския парламент. Така че е необходимо да убедим е, е, хората, да ги заинтригуваме в парламентарната дейност въпроса за младите хора, аз а, от 40 години съм а, парламентарист. А, ние се изправени пред сблъсък на поколенията. Сега в Франция се опитваме да прокараме реформа в пенсионното осигуряване. И се оказва, че не е лесно Младите хора казват, ние сме мълцинство в парламента и за това те загърбват малко парламентаризма. В крайна сметка има малко политически резултати. И младите хора се ангажират, но не непременно, чрез класическите а, политически методи. След 10-15 години а, сигурно ще има хора, които ще се опитват а, да наложат по-различен модел Младежта сега е приоритет в европейската политика. Това е добре. Евро... Младежката гаранция. Но хората, особено във Франция, трябва да разберат какво точно представлява това, кои хора ще бъдат обхванати младите хора се намират в критично положение в цяла Европа, не само в държавите, които са най-уязвими в настоящия момент. Има също доста преместване на млади хора от Испания в Германия. Да, младеща трябва да бъде приоритет но а, младите хора трябва също да поемат съдбата в собствените си ръце. А, е, има проблем с а, доверието, независимо от политическите групи, а, е, и младите хора не намират място в а, класическата форма на представителност към момента. Това е предизвикателство а, е, и може би на европейско ниво трябва един ден да се опитаме да направим диагноза на това какво е състоянието на класическите политически модели. Благодаря. Но и за да приключиме с отговорите на първият кръг от въпроси, давам думата на госпожа Силвана Кохвин. И след това аз ще направя някои заключителни бележки. Ставаше дума за младеща. Това е една вечна тема. Говорим, че сегашната младеж не е достатъчно ангажирана, не може да се разчита на нея. Ако попитам родителите ми, и те биха казали същото за мен, когато бях млада. Разбира се, между поколенията винаги се оказва, че възрастните, които взимат решенията, смятат, че младеща не може на нея да се има достатъчно доверие и че нещо трябва да се направи. Но днес винаги се мисли, че днес се преживяват ужасни дни, а пък миналото е било розово и прекрасно. Но от гледна точка на жените в парламента, глобалният форум, за който аз работя, какво искаме ние? Политическата кариера да бъде една от възможностите за момичетата. Защото ако не се виждате като потенциален депутат, като потенциален политик, нещата ще продължават както до сега. Мисля, че е особено важно онези, които са членове на парламентите. и ако вие сте член на парламента, щете или не щете сте модел за останалите. И а, може би а, все още изглежда революционно мисълта жените да приемат закони. Но контактите между жените депутатки и младите момичета може да бъде една от възможностите за тях да видят възможностите, които бъдещето им предлага. В САЩ има една много интересна организация, която ще стане международна. Те работят с млади, с момичета в тинейджерска възраст, Ранин Сталс се казва организацията. Те събуждат интереса на младите момичета към това, за което говорим. Сега по въпроса за глобалната парламентарна дейност. Ако погледнем предизвикателствата, при които сме изправени, те са големи. Финансови проблеми, екологични проблеми. Нито морето, нито въздуха, нито финансовите пазари имат граници. Някои нямат вече национални корени дори. Попитах какъв е държавният бюджет на Белгия, казаха ми, че около 100 милиарда, включително пенсионната система и прочие. Ако погледнем на германска фирма, като Daimler Chrysler, там има е бюджет 115 милиарда. Тогава къде е баланса? Тук не трябва ли да преосмислим глобалните структури? И затова тук подкрепим инициативата на Джо Лайнен и други, че решенията по тези очевидно глобални въпроси не могат да се оставят на дипломатите и представителите на изпълнителната власт. Тук трябва да участват парламентаристите. Трябва да бъдем твърди и а, а, парламентаристите а, да вършат работа, която вършат в национален план а, и в световен мащаб. Благодаря. Колеги, с това почти, почти стигаме до края на нашата, на нашата конференция. Извънредно интересна конференция, Което несъмнено ще бъде вдъхновение е, за много от нас. Господин Карас, е, за жалост, не може да е, бъде тук в края на заседанието. Но аз ще приключа с някои бележки, които смятам за уместни. Не, не за да поощра по-нататъчни дебати, а само за да направя аз моя принос към дебата до тук. Най-напред нека кажа нещо, което може би изглежда очевидно. Декларацията на ООН, която започва така, ние, народите на света, всички се присъединяваме към това ние, но понякога правителствата представляват народите, а не народите сред своите представители. Говорим за междуправителствени, междуправителствени организации. Те всъщност трябва да бъдат, да се наричат междудържавни, междудържавни организации. Не може народите на света да бъдат представлявани само от своите правителства, Необходимо е да, те да бъдат представлявани и от правителствата си, и от парламентите. А, и тук е необходима промяна. А, тези промяна ще бъде вода в мелницата на някои. А, някои проявяват ентусиазъм, а, подкрепят тази идея, но във всички случаи става дума за промяна. Става дума за това, че ние събираме, обсъждаме проблемите, повтаряме нещо, което сме говорили по-рано. Дебати, на които сме присъствали или пък за които знаем. Примерно конгресът, Версайският конгрес се репликира след това нееднократно. Има някои неща, които не трябва да забравяме. Например, фактът, че голяма част от нашите граждани от нашия електорат, от е, нашите избиратели, ако щете, включително младежите, че голяма част от нашето население са напълно загубили доверие в това, което ние представляваме. Защото е, те остават впечатлението и смятам, че това е оправдано, че решенията, решенията се вземат не от парламентите, от финансовите институции, от банките – и в най-добрия случай парламентите са инструменти за изпълняване на позиция, политика, която е формулирана от финансовите институции. Как може в такъв случай да искаме да ни имат доверие? Как може да искаме да имат надежда, че нашите институции ще направят нещо за тях? Тоест, те смятат, че ние не сме способни да се изправим пред проблемите, и да ги решим. А, и това е нещо, което не можем да а, пренебрегнем в никакъв случай. Ето, събираме се тук, а, обсъждаме легитимността на нашата работа, обсъждаме работата на националните парламенти. Онзи ден слушах един а, голям а, философ в страната, в която заседавахме, който говореше за националните парламенти, как техните правомощия все повече се ограничават. А имаме и регионални парламенти, Европейски парламент и техните правомощия също се променят. И националните парламенти като че ли вече не могат да решат проблемите на гражданите, защото проблемите се обсъждат било на регионално, било на континентално равнище. Но това е една голяма промяна. Много важно е да не пренебрегваме това обстоятелство, защото нещата са динамични. Движат се бързо, а може би се движат към пропаст. Действаме противно на нашите ценности, на нашите стойности, на това, по което сме се съгласили в миналото. Върховенството на закона и демократичните е, практики. Това първо. Второто, което искам да кажа е следното. Някой каза тук, и, и, че Европейския съюз трябва да стане световен а, играч на световната сцена. Ако не действаме като играч на световната сцена, ще останем извън играта, защото има други. Кой ще се занимава с мира, економиката, социалния прогрес? Кой ще работи за тях? И затова, според мен, особено важно е Европейският съюз е, да стане световен играч. А това не се наблюдава в момента. Е, има економически а, сили, банки, финансови институции, които взимат решенията и не е в техен интерес Европейския съюз да се превърне в глобален играч. Так му напротив. Защото ако ние сме световен играч, първото, което трябва да направим е да си върнем правомощията, които имахме на национално равнище и да след по-късно загубихме в международен мащаб. Необходима е прозрачност. Прозрачност на финансовите институции, прозрачност на банките, надзор, контрол, за да може да сме сигурни, че всичко това, което тези организации вършат, е ясно и отговаря на демократичните принципи на функциониране. И а, всичко това е в, трябва да се ръководи от нашите интереси, от нашия дневен ред. Защото ние сме е, орган, който по дефиниция призовава и се стреми към а, е, а, е, отговорност, към прозрачност, а, е, който защитава социалните и демократични ценности. Ето в такива са обстоятелствата, в които се намираме и трябва да се опитаме да спечелим отново доверието на младите хора. И по отношение на демокрацията, и по отношение на политиката. И няма да можем да направим това, ако не си възвърнем истинската легитимност. Легитимност, която ние като членове на парламента трябва да имаме, да можем да взимаме решения, да решаваме проблемите, през които сме изправени. Такава е действителността. Наближават изборите, европейските избори. Те са особено важни. След 3-4 месеца ще бъдат много важни избори за Европейски парламент. Вчера разговарях с германски колеги и разговаряхме за какво, е- какво е сегашното положение. Трябва поне 40% да вземем а, а, ще има може би 15 страни, в които а, участието а, в изборите ще бъде под 30%. А, трябва да се помни, че онези, които бъдат избрани на тези избори, ще имат повече власт, повече правомощия, от когато е било по-рано. Те ще влияят върху живота на нашите граждани, върху а, нашето общество. Това е един истински проблем Проблем, който в никакъв случай не трябва да пренебрегваме. Трябва да признаем каква е реалността и да действаме. Не си затваряйте очите. Защото как е възможно седем фирми на Кока-Кола да бъдат закривани, а същевременно, въпреки огромните си печалби, те затварят клоновете си и 15 000 души ще останат без работа от днес за утре, до утре. И то само за да се... Защото за печалбите на Кока-Кола те решават, че е по-добре да изнесат производството си другаде. Но не може така. И нашите граждани не го разбират. освен а, членовете на на свет на Кока-Кола. Те разбират защо се прави това, останалите не го разбират. Ето, при такива проблеми сме изправени. Парламентът като институция, институция демократична, трябва да възстанови достоинството си. Ние трябва да бъдем онези, които решават, решават как да, какъв да бъде живота на нашите граждани. Може би в заключение да споделя с вас нещо лично. Вече 20, 22 години работих в моя национален парламент, 15 години в тукашния парламент. В, а, преди а, 30 години, преди 40 години започнахме да изграждаме демокрацията в Испания. Тогава пътувах, е, пътувах из Испания, агитирах, е, е, поощрявах гражданите да се кандидатират. И никой не ми отказваше. Всички казваха, да, мога, ще го, ще го сторя. А днес срещам същите хора в същите села и градове, говоря с учители, лекари, милосердни сестри, които искат да които би трябвало да бъдат кандидати, да се кандидатират в изборите, те ми казват, те ти лут ли си? Остави ме на мира. Защо се опитваш да ме накараш да посвета живота си живота си на политиката. Много ми е добре така в бизнеса или в професията. И то, това е един порочен кръг вече не най-добрите се кандидатират. Кандидатират се парадчици от различни политически партии. Те смятат, че политиката им носи достатъчни доходи и това е всичко. Един от моите съграждани напусна парламента, защото той от беше заместник председател на парламента, отговаряше за умерените десни сили е, в парламента. Обаче е, в един момент е, той вече не е, е в списъците избирателни на, на, на кандидатите. Питам го, как върви живота? А той ми казва, 15 години се возих в Мерседес, обаче сега пишат по стените в моя град, ти си крадец, разбойник и така нататък. Вече нямам Мерседес, но аз съм адвокат, открих си кантора и хората казват, че не съм лош адвокат. Така че това е. Аз не карам Мерцедес, но е, съм адвокат. И е, от години наред добре карах Мерцедес, но ме обиждаха. Е, какво ли не се говореше за мен, а сега вече си имам нова работа, други клиенти. Това е действителността. Е, медиите, знаете колко са влиятелни и това е един огромен парадокс. Е, хората преди говореха, не искаме Европейския съюз да работи на международно ниво, и сега се вижда как всъщност колко е подрината авторитета на политиката. Политиците трябва да обслужват интересите на своите избиратели, но понякога те не обслужват интересите на демокрацията. Медиите трябва да бъдат блюстители на законността, но това не е така. Благодаря ви за участието. Смятам, че ще продължим и в бъдеще и с дискусии, и с действия, за да се борим за нашето бъдеще, за политиката ни, за изграждането на Европа, защото колкото и да е парадоксално това бъдеще и тази политика са застрашени. Благодаря.